ще се гласува в края на днешния дебат. Сега продължаваме с 6 предложения за резолюция за Шри-Ланка. Първо господин Ван Орден, една минута. Благодаря, господин председател. Хората на Шри-Ланка и особено тамилски, тамилското население страда много от една безжалостна кампания. Сега, след като тамилските тигри са победени, не е необходимо съчувствено разбиране на хората от Шри-Ланка и помощ да могат да тръгнат по пътя на възстановяването и да се предотврати възраждането на а, а, бунтовете. Необходимо е да се сключат преференциални споразумения с Европейския съюз, защото търговията, а не помощта, ще даде възможност за економическо възстановяване не би трябвало да има оправдание в това. Най-важното обаче е да се презаселят тези хиляди тамилски жители и това трябва да се направи спешно и международната общност би трябвало да помогне. Благодаря господин фон Орден. След това колегата Дерос, година и пол, е, минути и половина. Благодаря господин председател. Подкрепям тази резолюция, макар че тя не е достатъчно критична по отношение на правителството на Шри-Ланка тъй като ние видяхме жестокото нападение на мястото, на място, където живеят тамилските тигри. 19 души, 19 е, хиляди загинаха. Светът е, остана безучастен и безпомощен. Хиляди е, граждани на Шри-Ланка са в е, лагери без питейна вода. Днешната резолюция е един умерен призив за спазване на правата на гражданите на Шри-Ланка. Ако няма осезаем напредък скоро, Европейския съюз би трябвало да наложи мерки на режима в Шри-Ланка, който зависи от економически пряките връзки с външния свят и ние трябва да използваме този а, лост, за да помогнем на хората, на, на, гражд... на тамилските граждани. Благодаря на колегата Дерос. Една минута за колегата Ман. Господин председател, аз имам не една, а две минути. Гражданската война в Шри-Ланка като че ли свърши когато правителствените войски навлезаха в северните части на страната. Гражданите, гражданското население, цивилното население беше засегнато и от цунами. Европейския съюз увеличава търговският обмен с Шри-Ланка и помага и на много други страни в Юго-Источна Азия. Но трябва да се обърне внимание на властите в Шри-Ланка на човешките права. 150 хиляди души са затворени в лагери, без вода, без достатъчно храна, в все повече отчаяващи условия. Тези хора трябва да могат да се върнат в своите родни села. Червеният крос трябва да изиграе ключова роля в този процес. Необходимо е също така да се осигури свобода на а, печата, свобода на мисълта. Не трябва за публикуване на статии да бъдат хвърлени журналисти в затвора. Аз съм посещавал сри ланка в много случаи и мисля, че е възможно едно ново начало за тази страна, ако ръководителите на тамилите бъдат включени в управлението, стига те да се откажат от всички форми на тероризъм и насилие. Необходима е стратегия за зачитане на човешките права. Надявам се, че гражданското население неговите страдания ще останат в миналото. Благодаря. А сега давам думата на господин Хигинс. Политиката а, на сегашното правителство на Раджапакси спрямо тамилите е кошмар както за народа на седа, така и на тамилите репресиите срещу индивиди и групи от страна на държавата са израз на техната шовинистка политика. След поражението на тамилските тигри, кошмарът за тамилският народ продължи, особено в северната част на страната, където 300 хиляди са затворени в, в лагери, включително 30 хиляди деца при недостатъчно храна, вода и условия. Правителството на Раджапакси се а, иска да разсели други в, в, народ, а, друго население в североизточните части на страната, т.е. да прекрои етническата карта на страната. Правителство на Раджапакси всъщност е една диктатура с много тънък, тъничък, а, тънко демократично лустро. И аз затова имам резервации по отношение на четвъртия абзац, тъй като терористичните действия на правителството на Раджа Пакси срещу неговия народ, смятам, че при тези условия това няма да донесе до а, решение. Народа трябва да може да се защитава срещу военните репресии. Най-добрият начин да се защити тамилският народ е общата борба на работниците и бедните слоеве от тамилски и синхалски, синхалски е, е, происход. Само тогава може чудесните е, богатства на тази страна да бъдат на разположение на цялото население. Гор съм да съм свързан с Обединената социалистическа партия в Шри-Ланка, братска партия на социалистическата партия в Ирландия, която с храбро се боли срещу потисничеството за правото на тамилския народ за самоопределение. Благодаря, господин Хигинс. Следващият оратор е госпожа Хаутова като докладчик. Две минути. Благодаря. Всичко, което казват колегите ми, колегите ми по отношение на ситуацията в Шри-Ланка, наистина а, бе потвърдено от изслушването, което нашата комисия организира по отношение положението в Шри-Ланка. 260 хиляди са задържаните в лагерите. Движението им е ограничено, въпреки обещанията на правителството преди месец. Свободата им на практика е много ограничена. Вчера, например, ни казаха, че се намират, е, страната се намира на 166-то място в света по отношение спазване на основните човешки права и демокрация. Международните правозащитнически агенции нямат достъп до лагерите, бихме искали да кажем, че е, изборите се надяваме, че все пак ще се проведат на местно ниво. Що се отнася до това споразумение, търговско споразумение? Е, задаваме въпроса как се изпълнява Шри-Ланка своите договорености по различни споразумения и моля комисията да проучи този въпрос, след което да ни запознае с заключенията си дали действително страната заслужава статута GSP+. Благодаря на госпожа Хаутела, а сега от името на политическите групи първо ще чуем господин Поселт. Една минута. Благодаря. Когато сте победител, трябва да сте щедър. А пък мисля, че в Шри-Ланка не се отчита този факт. Говорим за каузите, които са залегнали зад този конфликт. Виждаме ескалация на конфликта вместо негово отихване. В момента не съществува никаква ясна концепция как е, тамилците ще получат своите законни права. Очевидно и двете страни трябва да се приближат, да постигнат компромис. Да, е, насилието е овладяно, но какво можем да кажем за същината на проблема? Може би е по-лесно да се прекрати един конфликт, военен конфликт, отколкото да се изгради една постоянна мирна, едно постоянно мирно положение в страната. Да видим как стоят нещата в Косово и ще видим, че всъщност има много общи аспекти. В Шри-Ланка говорим за едно малцинство, което години наред е в една тежка ситуация и необходимо да има медиация за постигане. Госпожа Божо, благодаря. Господин, е, госпожа Геринг де Уденберг, следващия оратор. Благодаря. Изглеждаше, че гражданската война приключи след е, победата над тамилските тигри, но Обстановката в никакъв случай не е спокойна в страната. Повече от 250 000 души са задържани в лагери, лагери, а освен това срещу медиите има репресии. Върховният съд осъди един журналист на 20 години затвор, а Европейския съюз осъди този акт. Освен това, здравето и живота на хората е в опасност. Шри-Ланка не е страна по Отавската конвенция. Надяваме се, че в крайна сметка ще може да се помогне на жертвите на тази репресия в крайна сметка в страната, защото хората в Шри-Ланка заслужават истинска демокрация и право на живот. Благодаря, госпожа Геринг Денди Одеберг. Госпожа Дели, следващият оратор. Господин председател, дами и господа, положението на тамилското население е наистина а, ужасно. А, Има пълно нарушаване на човешките и международните права. През юли миналата година шренатското правителство задържа над 240 хиляди души в лагери за бежанци, където те не могат да получават нито медицински грижи. В някои лагери над хиляда души се, всяка седмица заболяват от дизентерия. Условията са ужасни. Правителството миналата седмица а, обяви, че една част от тези задържани ще бъдат освободени. Трябва да се упражни натиск върху шриланското правителство, да бъдат незабавно освободени всички цивилни лица и журналисти от лагерите. Благодаря на госпожа Тели. Дели и сега стигаме до спонтанните изказвания. Първи е господин Танер. Господин председател, като представител на Лондон, град, който беше обект на терористични атаки преди няколко години. Терористичната а, кампания на тамуските тигри а, затрудни развитието на тази чудесна страна. Президентът Раджапакси дойде на власт по на демократичен път, решен да срази терористите сега, правителството трябва да изгради едно постконфликтно общество, в което да има свобода и справедливост за всички. Виждам, че президентът Раджа Пакса е загубил добрата воля на част от международната общност след края на конфликта, но убеден съм, че най-добрият път ето, за гарантиране на развитието на един сигурен, сигурна и благоденстваща Шри-Ланка е подкрепата за неговото правителство. Ние а, трябва да подкрепяме а, а, споразуменията за търговия, защото иначе ще има това влияние а, върху милионите шрилански граждани. Благодаря, господин Танок. Сега колегата Кели има думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам е, като ирландски евродепутат, че колегата Хигинс е, каза за, своето, за своята тревога. Ние трябва да наистина да бъдем разтревожени. Единственият начин да се намери решение е чрез дипломация, чрез обсъждане. И се надявам, че когато влезе в сила Лисабонския договор, а, новите правомощия на председателства, на председателя на Европейския съюз ще може да вразуми а, някой среди, за да може да се постигне едно демократично решение на проблема. Благодаря, господин Кели. Госпожа Каола има думата. Благодаря. Ние следим и коментираме ситуацията в страната и а, често губехме надежда. 25 години конфликт вече приключиха с победата срещу тамилските тигри. Има много вътрешни беженци. Сега има надежда, но ситуацията е критична ние изразявахме нашата загриженост за положението в лагерите и се надяваме, че ще може да пристигне международна помощ, че страната ще се отвори. Същевременно международната общност трябва да се ангажира с изграждането на мира в тази красива страна и ние, нас ни е необходимо а, пом, а, да, да помогнем. И накрая, последен оратор. Аз ще взема думата да подчертая това, което казаха колегите ми ролята, която имаме, не е ролята само на е, Червения кръст, е, а и на международната общност. Искам да реагирам на казаното от господин Ван Орден. Тук трябва да се използва един инструмент. Е, имаме споразумението за улесняване на търговията, но не би трябвало да бъдем третирани като като врагове на ЛТТЕ. Ние трябва много внимателно да проверим какво се е случило да, и да настояваме за включване на правозащитното законодателство в законодателството на страната. И трябва да настояваме да не се подновяват правомощията им, но не бихме искали да се счита, че ние сме на, на страна на ЛТТ. Сега има думата комисията. Е Европейската комисия продължава да наблюдава внимателно положението. Европейската комисия продължава да наблюдава внимателно положението в Шри-Ланка. Диалогът продължава да се води с цел да се създаде основата за нови отношения и да нам... между двете страни и да намерим постепенно решение на проблемите, които обсъждаме днес. Много сме загрижени от хуманитарното критичното хуманитарно, хуманитарно отношение в, на разселените лица и онези, които са затворени в лагерите. Затворените а, в лагерите в сри ланка са подложени наистина на третиране, което е нарушение на всички техни човешки права. Необходимо е всички те да могат спешно да бъдат, е, да имат свобода на движението, а също така да имат достъп до хуманитарна помощ, за да могат е, те да се ползват от помощта на международните хуманитарни организации. Комисията също така е загрижена с, относно положението на правата на човека в Шри-Ланка. Получаваме редица сведения за отвличания, екзекуции без съд и други тежки нарушения срещу представители на медиите. този климат не може, безнаказаност не може да продължава, не може правата на тамилите да продължат да бъдат нарушавани помирението а, трябва да мине пред отговорните позиции на засегнатите страни. Европейската комисия проведе задълбочена анкета върху състоянието на правата на човека в Шри-Ланка. Целта на, на нашата мисия там беше да установим дали страната изпълнява или не изпълнява задълженията, които тя а, пое когато и бе даден специална статут за поощряване на устойчивото развитие и търговията. Така наречената система СПГ+. Става дума за спазване на международните норми за правата на човека. В резултат на анкетата установихме сериозни пропуски нарушение на а, Конвенцията за правата на човека, на, междуна, на Международният пакт за политическите и гражданските права, нарушение на Конвенцията срещу изтезанието и Конвенцията за правата на детето. Всичко това показва, че по-настоящем Шри-Ланка не изпълнява тези международни конвенции – И а, а, това, по, а, а, това положение а, а, противоречи на ангажиментите поети а, по споразумението СПГ+. Благодаря. Vielen Dank, Herr Kommissar Orban. Благодаря, господин комисар. С това приключваме дебата и преминаваме към гласуването. Позволете ми обаче да кажа нещо, което казах малко пред по-късно във връзка с процедурата на спонтанните изследвания и а, а, обясняване